Залата е до някъде празна. Вече сме 7 колеги, така че можем да започваме. С нощ имахме е, заседание на координаторите. Е, през нощта решенията са ви изпратени по имейла. Е, и ако искате да направите някакви бележки, може да го направите до края на деня. Преминаваме към днешния дневен ред. Е, господин Локегард ще ни информира за проекто бюджета. Нортън, Мортън, имаш думата. Благодаря, господин председател. И така, вчера имахме заседание на докладчиците в Сянка. Благодаря им за участието. Мисля, че не преувеличавам, като кажа, че това беше наистина едно добро заседание. И мисля, че в заключение мога да кажа, че постигнахме високо ниво на консенсус в комисията по този въпрос трябваше да излезем с е, два резултата. Становище по политическите приоритети, които се надявам, че сте получили. След това изменения за проекто бюджета. И както бе споменато, повтарям, 23 юли ще направим срока, крайния срок за тези изменения. Мисля, че можем да заключим, че ако разгледаме новата процедура, ще бъде справедливо да заявим, че нещата този път са определено много сложни. Нямаме втори кръг. Еднократно трябва да решим, което осложнява някъде, до някъде нещата, защото трябва да бъдем разумни от самото начало. Мисля, че новата ситуация доказва, че съветът е получил нови правомощия и всъщност в действителност иска да използва тези правомощия за съкръщаване на бюджета. Няма да повтарям всички числа, но искам да кажа само няколко думи, които касаят нас в нашата комисия. Съкръщенията в проекта от бюджета са 25 милиона по образование в през целия си живот, 8 милиона по Расмус Мондус и по културните програми. Така че тук става въпрос за сериозни съкръщения. Аргументите на съвета са, че ние трябва да направим така, както правят и държавите членки, т.е. да намалим разходите. По мое мнение обаче, тук липсва логика. Голямо е разминаването между хубавите думи и хубавите стратегии, по които се споразумяхме и реалността, пред която сме изправени сега. Така че не виждам логика в тези съкръщения. Вчера тук беше белгийски министр да говори по тези въпроси и той спомена една скорошна среща в Мадрид на министрите за, на образованието и всички те се споразумяха, че имат нужда от един стабилен бюджет за изпълнение на стратегията. Така че, струва ми се, че тук няма логика. Не е необходимо да имаш магистърска степен или висше образование, за да видите липсата на логика тук. И мисля, че ние трябва да се противопоставим на това. Имах среща с главния докладчик по този въпрос, Седония. Нейната позиция е да се увеличат бюджетните кредити за мобилност на младеща. Смята, че съкрещенията от страна на съвета са провокация, а те много добре знаят какви са нейните приоритети в тази област. Така че смятам, че Седония се нуждае от нашата подкрепа в този случай и се надявам, че ще окажем тази подкрепа. Да очертая само моята позиция, която също е отразена в проекто становището, разбира се. На първо място, както казах и преди това, аз настоявам да се възстанови бюджета, да се премахнат всички съкръщения, предложени от съвета. Искам да подкрепим Европа 2020 чрез бюджета за 2011 година. Мисля, че всички можем да се съгласим, че образованието е от съществено значение за успеха на стратегията 2020, Erasmus Mundus и образованието през целия живот, както и програмата People са изключително важни. Освен това, комуникациите са особено важни, особено в криза, в като сегашния момент. Всеки, който знае нещо за комуникациите, ще каже, че не сега е момента за съкръщение на бюджета за комуникации. Мисля дори, че трябва да се увеличи бюджета за комуникации в такъв един момент. Така че тук съкръщенията също не са логични. И така, настоявам за увеличаване на частта от бюджета, която касае комуникациите. за да се постига и по-добра видимост на европейските институции. Трябва да подкрепим на вчерашната дискусия стана ясно, че сме постигнали консенсус по този въпрос и трябва да се увеличат бюджетните кредити за спорта. Маржовете този път са много малки. По рубрика 1А имаме 15,1 милиона, по 3Б имаме само 15,2 милиона марш. Така че наистина нямаме голямо поле за маневри. Едно от нещата, които могат да се предложат и аз предлагам, тези малки маржове да се прехвърлят към глава 4, за да се осигури по-голямо поле за маневри. По отношение на пилотните проекти и подготвителните действия, сега получаваме коментарите на комисията. Предложенията на членовете в момента се оценяват от комисията. Предполагам, че всички от вас са виждали от А, Б, С, Д и Е. E коментарите и от срещата с главния докладчик става ясно, че искате да насочим вниманието си към видимостта, когато оценяваме тези проекти. Не трябва наистина да се отпускат средства за проекти, които не са достатъчно видими. Моето предложение е да продължим работа по проектите в е, групи А, Б и С. В заключение на първата част искам да поставя въпрос към съвета, ако са представени тук. Разбира, разбирам, че възнамерявате да предложите подготвителна работа по паметниците. Любопитен съм по какъв начин можете да предложите проект, който вече има правно основание – така ми бе казано, но не разбирам защо сега се появява това в тези подготвителни действия. Освен това искам да изразя загрежеността си за сумите. Става въпрос за 4 милиона евро, което наистина е много голямо сума по група 3Б, където казахме, че маржа е само 15,2 милиона. От самото начало искам да заявя това и ще очаквам коментарите ви по този въпрос. Благодаря. Благодаря, Мартин. Наистина много тъжно е. е на мен всичко това ми се струва доста неразбираемо. Когато говорихме за финансовите перспективи преди 4 години, се борихме за повече средства за култура и образование. Ние се съгласихме с тази перспектива едва когато съвета ни отпусна повече средства за образование и култура. В момента е, сме изправени пред ситуацията да се правят съкръщения точно в тази сфера. Като проблема не е, че тези средства не се е, изразходват както е в селското стопанство и така нататък. Тези средства се използват на 100% и дори се искат повече. И не знам дали господата, които са мислили над бюджета в съвета, изобщо разбират за какво говорим и за какво работим. Ние имаме многогодишна програма и когато някой кандидатства с проект, най-вероятно през първата година ще са му необходими по-малко средства, през втората повече, а през третата останалите е, средства. Е, изпълнителят на проекта трябва да има някаква сигурност. Аз не мога да одобря проект за срок от няколко години и в крайна сметка да не мога да му дам това, което е одобрено като средства. Аз не разбирам кой знае колко от бюджет, но аз съм а, а, възмутена от това, че ни се сблъскваме с такава ситуация. От една страна се казва, че образованието е много важно. Знаем, че културата става все по-важна в е, условията на криза. И от друга страна се правят съкрещения. За мен това е най-малкото странно. И мисля, че ще трябва да спорим с съвета. Представителя на, на съвета беше вчера е, оптимист, но той е един от 27, е, един от 27-те. Е, този, с когато говорихме вчера, носи отговорността. Останалите се крият зад финансовите си министри. Е, имаме в момента възможността да правим изменения. И аз в момента не мога да кажа дали ще приемем това, което предлага комисията или не, защото ще има изменения. Не знам дали това, което предлага комисията, ще отговаря на нашите представи. Единственото, в което аз съм убедена, че трябва да бъдем внимаваме и трябва да подбираме пилотни проекти, които са видими и близки до гражданите. Не са проекти предназначени за някакви организации, а са предназначени за гражданите. За такива проекти трябва да се борим. Марко. Благодаря. Аз искам също да благодаря на колегата Мартин за това, че ни зададе тази а, рамка. Малко сме в разнобой а, за положението на а, бюджета. А, можем от два гъла да погледнем. Първо, в това време на криза цяла Европа Културните служби са единствените, които продължават да бъдат гарантирани. Гарантира се заетостта там. Следователно трябва да подкрепяме културната политика на Европейския съюз, както и културните политики на държавите членки, защото те са много надлежна реакция срещу кризата и гарантират бъдещето на европейското общество. Затова тези съкръщения са немислими, особено за програми, които работят на загуба, като учене през целия живот. Освен това, те са немислими, защото ние предвиждаме програми, като да кажем Светът за младеща. И в един момент трябва да се е, увеличат средствата, а те вместо това се намаляват. За това съм длъжен да регистрирам мнението си. Както казах е, и в дискусиите е, с докладчика, той е много решителен човек. Това съкръщаване е, на средствата за е, ученето през целия живот е провокация. Бих казала, че е срамно. Във всеки случай е, тази позиция трябва да бъде преразгледана. Трябва да имаме разбиране не само за това, че младеща е приоритет, това е приоритет и от практическа гледна точка, за това говорихме е, и вчера. Цифрата за спорта е, е смешна в този бюджет. Белен Сантьяго и още други колеги разискваха с мен това положение. В заключение, не зная дали имаме възможност да проведем среща с хора от комисията и съвета, онези, които вземат решение. Но мисля, че на тях не им е ясно колко важна е културата. Дори като се има предвид колко голямо е значението и за подкрепа на економическото развитие насред кризата. Затова мисля, че а, за спорта, за младеща и е, за ученето през целия живот трябва да променим не само цифрите, а трябва да се стремим към реално увеличение, защото това гарантира бъдещето на обществото. Presidenta, también, ante todo, darle las gracias a Morten por el esfuerzo que, que ha hecho y que está haciendo en ese... Аз също искам да благодаря на Мартин за усилията, които полага във връзка с тази тема. Напълно съм съгласен с председателката и с преждеговорившия. Провокация е в условията на криза да се постъпва по този начин. Следователно трябва да се предприемат мерки. Бюджетът за култура непрекъснато намалява. Това е вечната жертва. Така се реализират уж економии. И така напълно се пренебрегва социалното значение на тази сфера. Мисля, че трябва да заемем категорична позиция – може би и трябва да отвърнем на провокацията с провокация. Може би всички членове на комисията трябва да гласуват против бюджета единодушно. Ето. И да видят за какво е, можем да бъдем използвани и ние, за какво можем да послужим. Е, вярно е, че е, ние обсъждаме, но освен това трябва, когато се наложи, да отстояваме и категорични позиции. Благодаря. Бъдете кратки, защото днес след обед нямаме заседание. А, провокация, според мен е точно правилния израз. Аз просто искам да помоля в становището, не в конкретните бюджетни редове, в становището да заявим много ясно, че ние по никакъв начин не приемаме съкрещенията в областта на културата и образованието. Няма никакъв смисъл да се подчертава значението на културата в всякакви официални изявления и да се съкръщаваме бюджета. Това мисля, че по този начин трябва да се формулира в становището. Не, бъдете кратък, моля. Благодаря, господин председател. Искам само да кажа, че вчера в съвета имаше заседание, на което участва Мортън. Заседанието беше посветено на тези въпроси. Всички са съгласни с е, мнението на докладчика. Няма да повтарям това, което казаха другите преди мен. Е, съгласен съм, е, учене през целия живот, провокация и така нататък. Всичко вече се каза. Е, ще предложим изменения от нашата политическа група, е, в което ще формулираме това, което мислим. За спорта се отнася същото. Е, ще помоля всички да се присъединят към това становище, за да им подадем ясен сигнал на съвета и комисията. По отношение на младеж в е, движение, ние сме на малко по-различно мнение от докладчика, но с, е, е, със сигурност не сме съгласни да се направи нов бюджетен ред за тази програма трябва да бъдем още по-ясни и да запишем това или в становището, или в специално изменение да се появява отделен ред за младеж в движение е против мнението на Европейския парламент. Младеж в движение е чудесна идея, но се прави в рамките на програмите Младеж, учене през целия живот и така нататък. А, а, така че, Мортен, ако това се съдържа в твоя текст, махни го, защото няма да го гласуваме, госпожа Ларкин. Um, Само едно предупреждение. Ние сме в извънредни времена и мисля, че е наша отговорност да внимаваме как харчим парите на данакоплаците. Трябва да бъдем реалистични. Смятам, че наистина трябва да оценяваме къде извършваме истински принос. Един от е, въпросите, които искам да повдигна е за европейските училища, където Службата на генералния секретариат харчи 8,7 милиона евро, а ние трябва да представяме преки резултати и трябва да инвестираме и да увеличаваме бюджетите в научно-изследователската и образователна дейност. И наистина трябва да бъдем и скромни, а не алчни в този период. Ähm, Благодаря, господин Ковачев. Благодаря, ще продължа на български. Стоянов ме помоли да го замествам, защото не може да бъде днес тук и да каже няколко думи за неговият проект по обучение по Европейски съюз, който според Европейската комисия влиза в компетенциите на държавите членки и проектът не може да бъде приложен. Аз разбирам позицията на Европейската комисия, но не я споделям. Според нас този пилотен проект може да бъде един много ясен знак от Европейския парламент към държавите членки. Чрез него те могат да бъдат не задължени, но стимулирани да въведат такова гражданско обучение по Европейски съюз в средните училища. Сигурен съм, че по-голямата част от държавите членки биха се възползвали от такава възможност. В някои държави такова обучение съществува, но то е оставено само и единствено на добрата воля на учителите по история или на неправителствените организации. Няма да казвам колко е важно това обучение за, и за нас самите като Европейски парламент. В много държави членки дискусията за европейската идентичност върви и за европейското гражданство. Ние знаем всички, че в интерес на младите хора да знаят повече за Европейския съюз, за неговата история, институции, компетенции и политика. Ние дължим това на младите хора в нашите държави. Въпросът е какво можем да направим от тук нататък, дали можем проекта да го включим в някои от другите програми. А, аз бих искал Комисията по култура също така да има да направи доклад по собствена инициатива по този проект. Е, призовавам ви да подкрепите това е, предложение на господин Стоянов и за този пилотен проект за въвеждане на обучение по Европейски съюз в средните училища в Европейския съюз. Благодаря ви. Okay. Herr, äh, Madame äh, Marie-Thérèse Sanchez-Schmidt, please. Merci, Madame la Présidente, et merci. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на Мартен за това, че така очерта ясно из доказателства нашата политика. Ясно е, че във времената на криза бюджетните съкръщения са важни, но за сметка на това не бива да забравяме значението на културата – Искам а, да кажа, че бащите основатели на Съюза казват, ако трябва да дам референция за Европа, ще започна с културата. Сантьяго казва, че нямаме поле за маневри. Това не означава, че не трябва да вземем решение. Ние би трябвало да знаем с какво пространство за маневриране разполагаме. И не зная дали имаме някаква ножица, дали знаем какво можем и какво не можем а, да направим. А, защ... Какво е наистина полето за маневри? Защото ако нещо не можем да направим, няма смисъл да внасяме изменения. Смятам, че ние трябва да устоим. А, тези, които устоят по-дълго, може би ще спечелят е, известно разширяване на полето за маневриране. В това отношение бих призовала за солидарност. Мари Терез. Мари Тереза. Мари Терес, непрекъснато се ядосам, когато всички започнат да цитират и да обясняват какво е казал Жан Моне. Аз съм била учителка, нека да кажем как, как стоят нещата в действителност. Жан Моне никога не е казвал такова нещо. Жан Моне е искал въглища и стомана, искал е да обедини економиките на държавите. А идеята, която се разширила след това, принадлежи и на Робър Шуман. Така че не го цитирайте във връзка с културата. Културата винаги присъства. Няма да, е, нужда да се започва от нея. Трябва да се започне от, от онова, което е довело до е, войните. Не повтаряйте неща, които не са верни. Страхотно звучи, е, но той не го е казал. Въпреки това културата е важна. Госпожо председател, повечето от нещата вече се казаха и аз ще бъда кратка. Важно е да заявим ясна позиция за е, образованието и културата. Също така е важно да напомним и на колегите от останалите комисии да повтарят това, когато се изказват. В програмата Европа 2020 се поставят целта 40% да имат висше или средно образование и едновременно с това намаляваме бюджета. Това ще бъде погрешен сигнал. Мисля, че това трябва да стана ясно, че не бива да бъде така. Искам да се спъра и на още една тема. Разбира се, че е добре Европейския съюз да обмисли дали това, което предлага на хората е ефективно, но да намалим средствата точно за образование, за обучение на журналисти, това, което много ни куца, е напълно грешно. То, това е, е, и това да не е записано в доклада, мисля, че ще бъде грешно. Госпожа Балия. Госпожа Бадие. Благодаря, госпожо председател. Няма да повторя всичко, което бе казано. Споделям всичко казано до тук, но смятам, че трябва да направим предложение, тъй като нашата роля в момента трябва да бъде да действаме, а не да се противопоставяме. Трябва да имаме наистина една сериозна позиция, трябва да направим нещо по този въпрос, след като можем да действаме по него. Имам няколко идеи. Първата е, че можем да изпратим едно писмо или документ, в който да представим нашата позиция и да защитаваме казаното тук. Всеки един от нас е, трябва да говори с министрите на образованието на нашите страни, да им изпратим това писмо, да им обясним какво става и да ги попитаме дали подкрепят или не. Защото кой е съвета? Това са крайна сметка министрите на образованието. Така че в този случай ще говорим с тях защото явно те са съгласни с нас. Идваха тук, дадоха ни поле за действие, съгласни са с нас. Така че можем да разговаряме с тях, можем да изпратим това писмо до училища, университети, Сдружение на родители и на младежи и да им кажем, ето вижте какво става. Ние обаче искаме нещо различно. Наистина в криза сме, но не разбираме защо трябва да се намали бюджета. Ние имаме такива и такива цели за образование, иновации, обучение и нещата трябва да бъдат различни. Бих казал дори, че ще създадем проблеми по този начин. Смятам, че е наистина добра идея да действаме. Трябва да предприемем някаква такава мярка, преди просто да кажем, ще гласуваме против. Трябва да говорим, трябва да накараме хората да разберат как стоят нещата. Това беше призив към революция, нали? Аз съм на твоя страна. Проблема обаче е, че е, училищата са във вакансия, никой няма да ни чуе. До септември обаче имаме нужда от е, предложение. Можем да е, продължим да дразним хората и да работим все пак на национално равнище. С колегата Биска има думата. Тъжно е, че трябва да се пести от култура, а, а това, че се пести от образование е публична измама. Това е заблуда на Европейския съюз по отношение на стратегията Европа 2020. Там се говори непрекъснато за образование. Това е обществена измама. И това трябва да се каже ясно. От образование не бива да се пести, защото иначе Европа ще се превърне в музей и трябва да даваме за образование поне толкова, колкото Китай, погледнато като процент от е, е, брутния вътрешен продукт. Да, каза председателката. Е, Проблема е, че инвестициите в образованието се връщат на един по-късен етап след следващите избори, след този период. А много от колегите просто мислят до следващите избори. Но термина, който употребихте, е, обществена измама, много добре звучи. Колежката Рана. Благодаря, госпожо председател. Може би мога да ви помогна с а, един аргумент. А, не може да получаваме нови правомощия възоснова на Лисабонския договор, примерно за спорта и да обявяваме това а, на страните членки, а да не разполагаме със средства да упражним тези наши правомощия. Може да се опитаме да ползваме този аргумент, но не е редно да а, получаваме нови правомощия не... и никакви средства за упражняването им. До този момент ние сме изразходвали средства за спорт без да имаме правно основание, а сега имаме правно основание и нямаме възможност да го направим. Господин Цвер има дума. Аз би само в тем stališču o predlogu за лето 2. Уважаема госпожо председател, по отношение на бюджетните въпроси бих искал да, искал да добавя, че това е наистина лош сигнал към държавите членки защото поради кризата и поради други причини те също съкръщават своите бюджети за образование и култура. И това е проблем. Това е тенденция, която ще се развива в държавите членки и не става въпрос само за нашия бюджет. Сега ще дадем думата на комисията. Господин Наутс, имате думата. Thank you. Благодаря. Ще бъда кратък, но преди всичко искам да ви благодаря за подкрепата, която оказвате на нашите предложения и споделям всичко, което бе казано за предложените съкрещения от страна на съвета поради две причини. Ние не сме съгласни с тях на политическа основа. Тези програми с ясна подкрепа за стратегия 2020, но и на технически основания. Имаме редица проблеми с това, което предлага съвета. Някои от съкрещенията, които предлагат те в административен план, ще означават просто, че не можем повече да осъществяваме тези програми. Като един пример, EIT, което е една от пилотните инициативи самото предложение да се е, задържи бюджета на нивото от 2010. и IT е една разрастваща се институция и ако оставим бюджета на нивото от 2010, тя няма да може да действа. Това е само един пример, има и много други такива. На второ място, друго, което вече беше споменато от вас, госпожо председател, са плащанията по платежните кредити, което наистина обхваща всички сфери. Това означава просто, че няма да можем да изпълним своите задължение. Ние сме поели ангажименти, имаме многогодишни проекти, както вие казахте. И това означава, че до края на годината няма да имаме достатъчно средства, за да плащаме това, което дължим. Което означава да забавяме плащанията, след това да плащаме лихви по забавените плащания и така нататък. Така че това ще струва още повече пари, а няма да спести средства. Благодаря. Thank you very much. Uh, very... Благодаря аз. Съвсем накратко. Изцяло споделяме мнението на докладчика по комуникациите. Мисля, че наистина имаме повече късмет по отношение на комуникациите, защото съветът е, там съкръщава 1,5 милиона по платежните кредити, но мисля, че същото въжи и за образование и култура. Не зная дали тук трябва да спомена, но доста извънредно съветът предложи увеличение на бюджета с 4 милиона за подкрепа на изследователските институции като подготвителни действия след което това да бъде включено в е, целия преглед на програмата Европа за гражданите. В момента разглеждаме въпроса, но ако парламента подкрепи такова едно увеличение, вероятно ще бъде прието. Имаме още два конкретни елемента по комуникациите. Европейското публично пространство. С ваше съгласие искаме да отворим още три такива програми, което струва, разбира се, допълнителни средства. И на трето място бихме искали в нашите мрежи да се отпуснат малко повече средства, за да се подсилят дейностите по координация. Но всичко това бе споменато от Мортън и с ваша подкрепа ще можем да направим много повече, за да координираме по-добре тези дейности в държавите членки. Благодаря. So, here we are. Скъпи колеги, ще дам сега отново думата на Мортън. А, така както аз виждам нещата, ако не е друго, поне можем да а, следваме предложението на комисията. Комисията знае какво трябва да похарчи, какво е обещала знае къде ще трябва да плаща лихви, ако закъсне с изплащането на средствата. Е, аз действително съм бясна. А, мисля, че тук а, съвета ни насъди на паче яйца, така да се каже. Вчера присъстваше е, представител на съвета, те нямаше, съвета беше тук. Съвета ни обеща реки от мед и масло. Но съвета а, е, мисля, че а, е, Проблема на съвета се състои в това, че е, белгийците говорят истината, говорят това, което мислят, но в съвета има още 26 страни членки, които казват няма да има пари, ще намалим бюджета. Може би това е просто е, заплаха. Може би се опитват да играят някаква игра с нас. Няма нужда обаче ние да се съгласяваме да играем тази игра. Мисля, че трябва да намерим много силни думи и ако вие нямате нищо против, аз като председателка на тази комисия ще си позволя да напиша а, писма до всички правителства на Европейския съюз а, и ще им кажа, че те лъжат сами себе си. И това как го наречат и Обществена измама. Много беше хубава тази, тази дума. Няма да казвам, че го е казал господин Биски, за да не ми се карат но аз намирам тази формулировка за чудесна и ще я използвам. В Германия трябва да внимавам. Не трябва винаги да казваме автор. Ето тя посочи грешен автор на едно твърдение. Така че трябва да се внимава. Скъпи приятели, ще подходим много стриктно. А, това, което аз ще направя, ще бъде символичен акт, защото правителствата ще се кажат, която, е която ми пише, ще изхвърлят писмото. Не могат да направят с него каквото искат, но аз ще го напиша. И ще помоля всеки един от вас, навсякъде, където има възможност, пред своето правителство, че не може в неделя да се говори за това колко е важно образованието и в понеделник да се намалява бюджета. Мортен, кажи какво си е правил за младеж в движение. Мога да ви уверя, че нямам извънреден бюджетен ред по този въпрос. Просто има някакво недоразумение. Няма да има извънредни средства по този ред. И така. Не смятам, че има много какво да добавя. Мисля, че имаме достатъчно ясен мандат. Много сериозни сигнали са на лице както и предложението на председателката е много добро, просто да предприемем някакво действие. И аз мисля, че едно писмо до държавите членки е наистина добра идея. Само няколко думи по някои от коментарите от колегите. Госпожа Ферхойн говореше за съкрещенията на бюджетите за обучение това е нещо, което пропуснах да спомена, но то е включено в моето становище, така че бъдете сигурни, че повдигаме и този въпрос. Не виждам представители на съвета днес тук, така че Това е въпрос, на който ще се върнем допълнително, защото е важен. Ще се опитам още една среща да организирам с докладчите в Сянка в края на август. Ще се опитам да направя това на 31 август, ако е възможно за вас, за да разгледаме отново положението по този въпрос. Но като цяло това е което имам да кажа. Сигнала от вашата комисия е абсолютно ясен днес. Благодаря. В такъв случай приключваме този тъжен дебат. 23 юли крайен срок за внасяне на измененията. Последващата седмица. Преминаваме към точка 9 от дневния ред. Сексуално малтретиране, сексуална експлуатация на деца и детска порнография. Е, господин Камера Еверт има думата за път. Благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, след тази тъжна глава за бюджета преминаваме към една друга тъжна тема в Европейския съюз е, предложението на директивата Малстрем за борба с детската порнография, искам да ви изложа накратко какви са най-съществените изменения, които, съм, които предлагам в моето становище. Първо, предлагам а, да дефинираме понятието, да се откажем от дефиниране на понятието дете, тъй като в а, много държави това понятие е много ясно дефинирано в е, правен смисъл. Примерно в е, Германия е, под дете се разбира всяка, всяко едно лице, което е под 14 години. Директивата на госпожа Мастриом предвижда всички лица под 18 години да се разглеждат като деца. Мисля, че няма смисъл тук да се прави тази промяна в различните систематики, които са обичайни в държавите държавите членки, тъй като това ще означава, че ако дефинираме като деца всички лица под 18 години, всички страни членки, които имат собствени дефиниции, ще трябва да внесат съответните изменения. За това аз предлагам да не предлагаме европейска дефиниция за дете и детска възраст. Същото се отнася до понятието детска порнография защото предложението за директива е доста противоречиво в това отношение. От една страна се опитва да даде собствена дефиниция, едновременно с това обаче се установява, че дефиницията е доста противоречива и не еднозначна в европейски и световен мащаб. Затова аз смятам, че не е необходимо да се предлага още една а, дефиниция. Освен това, много неправителствени организации а, смятат, че понятието детска порнография а, е твърде, твърде меко и твърде безобидно. За това, според мен, трябва да се говори само за сексуални действия, извършвани с деца под 18, лица под 18 години. А, освен това, предлагам а, да се а, е, откажем това, което, това, което се се предлага в член 11 и 12 наказанията за юридически лица. Аз не знам дали това може да служи за целите на директивата издаване, разпространение на порнографски материал, Това обикновено не се прави организирано в едно предприятие. Това обикновено са единични актове, които използват структурите на дадено предприятие за своите цели. Примерно младежки организации, училища и така нататък. За това не е правилно да се преследват наказателно институции от типа на младежки сдружения и училища равнища, при положение, че само отделни лица са извършили престъпното деяние. Това не се прави в Германия и мисля, че няма нужда да се прави и в Европа. Третото, което предлагам е да се откажем от задължението за докладване за извършване на такова престъпление. Мисля, че трябва да обмислим някакви по-конкретни формулировки. Член 15 алинея 2, така както в момента фигурира в проекта за директивата, трябва да се отхвърли жертвите на малтретиране да бъдат разпределени Питани отделно. Това според мен не бива да бъде така, тъй като деца станали жертва на такова насилие ще бъдат наранени от това. Не може да им се зададе въпроса кой още знаеш за това. И тъй като знаем, че много често става дума за близки роднини, дори за родители, това ще бъде допълнително натоварваме на децата и ще наруши доверието на децата към онези онези, които извършват защитата на жертвата. Може би ще се опитам, е, ще успеем да намерим някакъв общо прият, среден път, по който да кажем, че действително съществува някаква отговорност на обществото да извърши някакви действия, когато забележа такова деяние, но да не натоварваме чрез това жертвата и да не поставяме организацията за защита на жертвата в такива ситуации, че да губят доверието на жертвите. Освен това, предлагам да се откажем от конкретно определените наказания в директивата. Добре е да се даде дефиниция на съставите на отделните престъпления, но за мен абсолютно е неприемливо налагането на минимални наказания в европейски план, защото това е недопустима намеса в систематиката на престъпленията и наказанията в отделните страни членки не знам защо защо трябва да се определят примерно по-високи наказания, отколкото за убийство в Германия, примерно. И това, това би нарушило правните традиции и систематиката на отделните страни е, членки и ще стан, може да се получи така, че е, убийство след сексуално малтретиране на малолетен да се наказва по-малко, отколкото самото е, сексуално малтретиране. Ако го направим така, както предлага комисията, ще се ще трябва да се промени цялата наказателна систематика в страните членки. Затова аз предлагам да се обединим около обща дефиниция на състава на престъплението, а страните членки да решат каква е тежестта и как, на съответното престъпление и какво ще бъде наказанието за него. Предлагам също така членове 13 до 20 да, да се преработят, тъй като според мен те са, те са незрели и не са добре формулирани. част от задълженията на семейството е да информират децата какво означава понятието бруминг. прикоткване на децата. Това задължение на родителя. Така го, така го е правила моята майка. С мен обясниха ми и учителите как да разпознавам такава ситуация и как да се държа. Мисля, че трябва да продължим да информираме децата за това как да работят с интернет, как да се държат в социалните мрежи до каква степен могат да предоставят лични данни в социалните мрежи. Мисля, че това е много важен принцип на превенция, който не е застъпен в директивата. Аз ще направя съответното предложение за изменение в този смисъл и ще ви бъда благодарна за идеи от ваша страна, тъй като трябва да се засили елемента на превенция в директивата. Шеста и последна точка която доведе тук в парламента и в много страни членки до а, дискусии, а, беше въпрос а, за а, въвеждането на а, а, защитен а, софтуер, така един вид а, Според мен това е един а, привиден а, дебат, защото, много интер... защото е факт, че много интернет доставчици, когато докладваме за съответно порнографско съдържание, те изтриват или забраняват съответния сайт. Знаем, че има страни членки, които имат такива системи в интернет продължава да съществува обаче забранено съдържание, забрана според мен това е най-големия проблем. Създаването на инфраструктура, която да може да се използва за всякакъв вид цензура. да се въвежда софтуер за филтриране, за следение и така нататък. Ако допуснем въвеждането на такова нещо, ще нанесем повече вреди. трябва да намерим някаква система, която да ни позволи от една страна да защитаваме децата и в международен план да преследваме сексуалното малтретиране, сексуалната експлоатация на лица под 16 години. но мисля, че ограничаване на комуникацията и създаване на европейска струк... Е, инфраструктура за цензуриране не бива да се е, допуска. Е, мисля, че европейското пространство трябва да остане пространство на свободна комуникация ако създадем а, структури за филтриране и следене на информацията, а, това няма да се отрази добре на а, Европа. Това поне не трябва да бъде задължително там, където вече съществува добре, но не бива да го налагаме като задължително. Забраното съдържание трябва да се изтрива от интернет. Мисля, че по този въпрос доста ще спорим във всички политически групи, но мисля, че този въпрос е много важен, а, защото тук става дума не само за детската порнография, за един принципен дебат, който трябва да се води в други сфери. Толкова за сега от мен. Ще се радвам на вашите коментари. И мисля, че с измененията, които ще предложим, ще допринесем за подобряване на борбата с детската порнография. Благодаря, госпожо Камера Евърт. Госпожа Ферхайн благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика за е, чудесното сътрудничество, което имахме, защото не само вчера, но и преди това обменихме много интензивно мнение, е, въпреки че е, имаме различни позиции по някои въпроси, както много ясно каза госпожа Камера Еверт. Мисля, че политическите групи имат различно мнение по тази тема в едно или друго отношение. Доклада засяга е, няколко важни неща. Мисля, че е, трябва е, да се направи едно важно допълнение по отношение на превенцията, както каза госпожа Камър Еверт. мисля, че трябва да се занимаем с обучението на децата и най-вече с това на техните родители, тъй като те много често не познават интернет, не знаят какви опасности могат да се крият в интернет и съответно не могат да обяснят това на своите деца превенцията изобщо не е застъпена или е застъпена много слабо в директивата на госпожа Малмстра. Мисля, че трябва да поискаме да се засилят мерките за превенция в самата директива. Второто, което споделям с госпожа Камаревата е дефиницията на понятието дете. В много страни членки имам различни дефиниции. В някои държави децата са лица до 12, други до 14, в трети до 16 години. И е много трудно да се постигне хармонизиране. И когато в преамбюла запиша, че като казваме деца, имаме през всички лица а, под 18 а, години. А, държавите ще могат да определят а, сами своите възрастови граници, съответно тежестта на наказанията и предвидените наказания за тях. А, друго, което също ми се струва важно и което аз споделям, е частта за наказанията. Аз обаче не мисля, че тези точки трябва да отпаднат, а трябва да се обърне внимание на страните членки, че в рамките на тяхната наказателна система трябва да ги вземат предвид. В Германия, примерно, много присъди се изпълняват под гаранция когато някой малтретира или сексуално експлуатира дете, не може да бъде пуснат под гаранция и това трябва да се гарантира в европейски мащаб. Друго, което е важно и по което има различни позиции, е темата за изображенията в интернет – а, от една страна имаме интернет страници, които са обществено достъпни, те обаче са по-малката част която съдържа детска порнография. По-голямата част от такива изображения се разменя в затворени системи, в стаи за чат, в които се влиза, така да се каже, с пропуск, който дава достъп до такива изображения. С защитен софтуер това не може да се контролира, тъй като трябва да се контролира размяната на мейли и така нататък. Така че създаването на защитен софтуер, на защитни системи проблеми и ще доведе до ограничени резултатите, като такива съдържания се пазят на различни сървъри и когато те се открият, трябва да бъдат изтрити. след като в момента, в който докладвате, че сте открили някакъв сайт, който търси пароли за банкови данни и така нататък и го докладвате, те ще бъдат изтрити само след два 2 часа. Това може да се направи и за детската порнография и зависи от координацията и сътрудничеството на институциите. трябва да се изградят имат инфраструктури, които да имат бърз достъп до сървърите, за да изтрият съответния престъпен материал от интернет с няколко а, кликания на мишката. Това не може, за съжаление, да се случи толкова а, бързо и това няма да реши проблема. А, мен ме притеснява това, че ако ние в а, а, закона запишем че ще е, създадем бариери, е, това ще попречи на останалото, което в момента се практикува е, а именно превенцията и изтриването на забраненото съдържание. Понякога сървърите се намират в държави, до които ние нямаме достъп. За такива случаи трябва да дадем свобода на държавите членки да изградят някакви защитни системи. Друга важна точка е да направим това, което направихме с Съединените щати по отношение на СУИФ. Трябва да го направим и за а, изтриването на а, порнографски изображения с деца в интернет, тъй като голяма част от материала се намира на сървъри в Съединените а, щати а, и трябва да се постигне някакво споразумение между Европейския съюз и Съединените а, щати. Мисля, че а, а, би трябвало с, с, с, с, с този доклад да заявим нашата позиция. Искам да помоля комисията за внимание, казва председателката. Това, което се казва, е важно. Комисията мисля, че не слуша внимателно. Господин Скория. Е, Благодаря, президенте. Ringrazio anche le colleghe che sono intervenute. Благодаря, Госпожо председател, искам да благодаря на колегите, които се изказаха преди мен. Ще бъда кратък, тъй като съм съгласен във връзка с определението. По всички е, съображения, които бяха изтъкнати. Като се има предвид е, колко различно е определението е, на малолетни и непълнолетни, респективно определението на понятието дете в различните държави членки. Освен това, трябва да наблегнем на превенцията. Трябва също да обърнем по-голямо внимание на подпомагането на пострадалите. Мисля също, че е важно да се а, е, разбере ясно как точно можем да предприемем действие. А, е, беше а, е, казано, че първостепената цел трябва да бъде а, максимално бързо заличаване на а, съдържание в интернет и другаде, което съдържа детска порнография. Това не трябва а, да води до предимство на блокирането. Блокирането може да бъде само временна мярка по отношение на сървъри в страни извън Европейския съюз, където не е толкова лесно да се предприемат мерки. Впрочем, в повечето случаи а, говорим а, за страни, а, които не са държави членки на съюза. Не бива да объркваме а, въпроса за цензурата – Цензура е понятие, което познаваме. Това е ограничение на свободата. Не навлизам в философски дебати, но свободата не означава да правиш това, което си искаш. Тук е, сме а, изправени пред едно срамно явление. Значи трябва да се заличат изображенията – не бива да предвиждаме блокирането като, край, като единствено решение, а само като мярка, която се предприема при невъзможност да се предприемат други действия по отношение на страни извън Европейския съюз. Знаем, че съществуват престъпления, И решението, което предлагаме е, за борба с тези престъпления, не е най-доброто, защото те продължават. Блокирането трябва да се извършва само тогава, когато няма друго средство за намеса. Превенция и подпомагане на пострадалите. Това предлагам да бъде основното. Господин Диски, аз съм от страна, където всичко, което е могло да бъде забранено, е бивало забранено. И голяма част от тези забрани са били безсмислени и безрезултатни. До голяма степен съм съгласен с казаното от госпожа Камер Еверт за интернет. В Германия имаме много детайлно, конкретно законодателство по този въпрос. То обаче лесно се заобикаля. Като че ли властите са убедени, че законодателството така решава проблемите с сексуалната експлоатация на деца. А вместо това на практика забелязваме нарастване на броя на тези злоупотреби и разрастване на експлоатацията. Така че трябва да а, за, стимулираме от нашето ниво, от европейско ниво, една оценка сред държавите членки на ефективността на тяхното законодателство. За момента не, не сме в състояние добре да преценим каква е тази ефективност, защото делата се точат с години. Затова има и толкова много сиви зони по отношение на сексуалните престъпления срещу деца. А, има също известни а, разногласия с оглед на опита натрупан в миналото. Не се знае точно къде минава границата между това, което е престъпление и това, което не е престъпление. Така че много трудно е а, да вървим напред а, без а, да направим оценка. Законодателството за какво ни е послужило и за какво не ни е послужило. Така бихме могли а, по-добре да организираме работата си. Следващият оратор, аз съм а, юрист по образование. Така че тук има много сериозно отражение нашата работа върху развитието на наказателното право в държавите членки. Не е добре обаче да инкриминираме поведението на пострадалите, особено що се отнася до прикоткването на децата. Никога няма да можем да съберем достатъчно доказателства за намеренията, за умисъла, за, за вината на извършителя. И това ще е, ограничи резултата е, на мерките, с които целим закрила. Освен това, не бива да забравяме, че не можем да се намесваме в националното законодателство. Не бива и да искаме да се намесваме там. Защото националните правни системи се ползват със своята независимост, със своята автономия. Някои държави членки е, приспособяват размерите на наказанията си. Съответно в Австрия това бе направено наскоро. Напоследък е, имахме а, е, така повече информация а, за злоупотребите с деца а, от страна на църковни служители. Мисля, че това някак даде тласък на дебата, но забравяме за съдействието, което трябва да се оказва на пострадалите в някои случаи се отправят твърдения, че е, децата са били сексуално малтретирани и е, се оказваме в положение, при което цяла история излиза на първа страница е, на вестниците. но това означава несправедливо обръщане на подозренията към членове на семейството в някои случаи. За това е много трудно да подкрепим така ясно послание, ясно заклемяване, защото не винаги се знае какво точно е станало. Стало е само себе поважуем за велми младо. Благодаря. Мисля, че все още съм наистина много млада, но ако помислим за едни 12 годишни деца, какъв е, опит по отношение на сексуалното отношения имат, няма наистина да се изненадаме, че много често стават жертва на възрастни извършители, защото като погледнем децата днес на 6 годишна възраст вече изкарват часове наред в интернет. Помислете си на какво може да попаднат. Така че наистина трябва да се съсредоточим върху превенцията и да настояваме държавите членки да въведат и полово образование още от първи клас от началното училище. Защото децата са жертви дори на тези снимки, които виждат, за това трябва да ги просвещаваме. Госпожа Лакин. Да, трябва да направим всичко необходимо да опазваме децата, да не станат жертви. И това е основното, когато разглеждам всички тези въпроси. Разбира се, превенцията е ключова и трябва да бъде на първо място но трябва да се спре и този незаконен пазар на такива изображения. Трябва да предприемем много ефективни и бързи действия, за да стане това. Заличаването на тези изображения, разбира се, е най-важното, но ако това не е постижимо в много кратки срокове, мисля, че наистина трябва да мислим за форма на блокиране, която използва Великобритания на доброволна база с доставчиците на интернет услуги, за да се справим с този проблем. Не смятам, че има инфраструктура, с която може достатъчно бързо да се направи заличаването. Но в момента, в който има някъде образи, това означава продължаване на малтретирането на злоупотребата с деца. По въпроса за член 15 за насърчаването на хората да говорят по тези въпроси и да вземат морална позиция, мисля, че наистина трябва да се направи необходимото да се опазват е, лични данни, но когато става въпрос за размера на присъдите, това е въпрос на държавите членки. Когато обаче говорим за максимално наказание, мисля, че това не е правилният подход. Защото в Великобритания, ако се каже Европейския съюз дава максимален размер на наказанието и не може да минем над него, не мисля, че трябва да оставим това наистина на европейско ниво. Госпожа Ханибал. Благодаря, госпожо председател. Тук става въпрос наистина за пострадалите и наистина за тях трябва да се грижим. Превенцията наистина е отправния момент и по това трябва да работим. За жалост обаче това не винаги върши работа. Доста сериозни мерки са предприемани в миналото по превенцията, които очевидно не са свършили работа. Не съм сигурна, че изцяло съм съгласна с госпожа Дискида, че броя на злоупотребите се увеличават. Мисля, че наистина това е въпрос, с който трябва да се справим и точно за това говорим днес. Има, разбира се, различни становища различни мнения за това как използваме интернет за заличаването на изображение и блокирането. Знае, че има различни мнения по този въпрос, не само по тази конкретна тема, и в е, други комисии по различни приложения на интернет. Така че трябва да обсъждаме тези неща и да приемем, че ще има различия във всичките групи тук. Както госпожа Маклакин каза, във Великобритания използваме блокирането, както и заличаването на съдържание – и това е нещо, което наистина трябва да се признае, че е ефективно. Съгласен съм изцяло и с това, което каза, бе казано за присъдите. Не е наша работа да казваме на държавите членки как точно да определят размера на наказанията. Защото това е въпрос на субсидиарност. Така че изцяло съм съгласен с казаното по този въпрос. Но това, което не трябва да забравяме, е, че всички тези пострадали са деца. И за тях става въпрос. Благодаря. Мадам Бърже. Съвсем набързо, тъй като съм изцяло съгласна с нашата докладчица и всичките и съображения. Особено искам да взема отношение към неефективността на блокирането на интернет страници и опасностите, които проистичат от подобно блокиране. Респекти, си ще puis са към са, d'une certaine façon la subsidiarité des Да, в известен смисъл тук на, настъпваме в полето на субсидиарността, субсидиарността по отношение на наказателното право на държавите членки. И искам да поговорим повече за значението на превенцията. Много се говори за родителите, обаче децата са тези, които обясняват на родителите си често как да използват интернет. Много се казва, че училището трябва да помага на децата да се справят с новите технологии, но мисля, че когато а, училищата обучават децата да си служат с новите технологии, този въпрос трябва да, стъп, да бъде застъпен. Те трябва да го обучават. Трябва а, да. А, имаме предвид, че децата се учат едно от друго. Те обменят информация помежду си. И за това трябва да се настоява, че училището следва да им дава информация. Мисля, че това е от основно значение. И госпожа Неведалова правилно се изказа за взаимното допълване между обучението по нови технологии и образованието, сексуалното образование. Господин Матула. Mulțumesc, doamna președintă. Câteva gânduri legate... Благодаря, госпожо председател. Искам да споделя с вас е, няколко мисли не само по настоящия доклад, а и по предишни и много други доклади. Говорихме за връзката между детето и компютъра. Мисля, че нашите деца не са достатъчно добре подготвени за ефекта, който компютрите имат върху нашия живот въздействията на компютрите върху живота на нашите деца. И с цялата горчевина, с която отбелязвам съкрещенията в бюджета за спорта, искам да отбележа следното. Децата продължават да прекарват много време пред компютрите. Една трета от децата страдат от затластяване. Като се замисля какво ще се случи след 50 е, години, аз просто се плаша. Така че може би трябва да преразгледаме своя подход за тази взаимозависимост между децата и компютрите. Не ме разберете погрешно, но аз съм преподавал информационни технологии и познавам компютрите, така че може би трябва да мислим за някои други по-специфични идеи. И искам да ви предложа такава една идея. Ако не разполагаме със средства за подпомагане на спорта, можем поне да се опитаме да въведем в учебните програми в часовете по спорт много елементарно действие. Тичане с компютър в ръка. Това ще бъде наистина сигнал за въздействието, което компютрите имат върху живота на децата ни и какво може да се очаква през следващите години. Благодаря ви. Високо оценявам работата, която е извършена за този доклад, който касае една много чувствителна тема. Господин Папа Николао, благодаря, госпожо председател. Аз също искам да благодаря на докладчика, но искам да добавя следното. Сега информацията, която децата и подрастващите до 18 години получавате е нещо дадено. Трябва да вземем предвид, че един такъв подрастващ, който иска да намери достъп до такъв материал, ще намери достъп. Изключително трудно и ние да попречим на достъпа до такъв източник на съдържание. Следователно, трябва да преценим по какъв начин можем да управляваме ситуацията и това се разглежда в доклада. Но аз бих добавил следното. Трябва да разбираме, че много често тази информация е нещо, което младите хора понякога сами, самостоятелно търсят и разбира се, когато са сами вкъщи, не пред родителите си или пред съучениците и учителите си, но понякога с е, някои приятели или когато са сами вкъщи. Така че ролята на родителите е от изключително значение. За жалост обаче, много често родителите дори да няма достъп до компютъра на детето си или дори да има достъп, те няма достатъчно познания. Разликата в възприятията на нещата, особено при по-възрастни родители, всъщност предизвиква една голяма празина. И нашето задължение е наистина да информираме родителите за опасностите и трябва от тук нататък да полагаме много по-сериозни усилия. Господин Флекенштейн. Искам да подкрепя това съвсем ясно. Защото на първо място трябва да обучаваме родителите. Защото а, и те трябва да знаят, че ако не се погрежат за децата си, ще носят част от отговорността. Не е достатъчно да работим само в училищата, а и с родителите. Искам да се спра на две неща. Първо, на това, което каза господин Биски, защото това беше елементарно. Ние проведохме изслушвания, говорихме с още много хора. Няма добри анализи, има малко изследвания, които а, могат да ни кажат колко души са засегнати, за колко случая говорим. Това е много трудно да се направи. Съществува някое друго проучване, примерно в Англия се каза, че благодарение на блокиращия софтуер са били предотвратени 15 или 20 случая. Знаем обаче, че съществуват автоматични системи за контрол на страницата и хората, които поддържат такива страници на 15-20 минути могат да видят дали, има блок... дали тяхната страница е блокирана и ако тя е блокирана я прехвърлят на друг сървър. Ако искаме да работим смислено в дългосрочен план, трябва да разполагаме с съответните изследвания. Смятам, че добрия анализ извършвам всички хора, които работят в тази сфера, включително Европол и други институции, които познават много добре е, е, сцената, трябва да предхожда нашите е, работи, за да могат нашите мерки да бъдат ефективни, да можем изобщо да проверим ефективността на нашите мерки. Добре, сега ще давам думата на комисията. Имам честа да дам думата на господин Сезар Алонсо Ириат. Заповядайте. Е, Благодаря, госпожо председател. Come, as, as we... Както виждате, ние се явяваме в пълен екип тук, защото смятаме, че тази директива е особено важна и аз искам да наблегна на факта, че това е един от първите два инструмента на наказателното право, които комисията предлага по силата на Лисабонския договор и в които Европейския парламент играе пълната си роля на съвместен законодател. Ние разчитаме на подкрепата на парламента по този важен процес и всички ние вярваме, че качеството на предложението ще се повиши в резултат от тази нова законодателна процедура. Сега да разгледаме нещата по същество. Слушах внимателно този жив дебат и вероятно не мога да отговоря на всеки повдигат въпрос, но да засегна най-важните въпроси. На първо място, моля ви не забравяйте, че доста е, внимание бе насочено към въпроса за блокирането. Новото в тази директива е точно цялостния въпрос в подхода към сексуалното малтретиране на деца. Тук се съчетават редица разпоредби за наказателното преследване, традиционния наказателен подход с много сериозно разширяване на разпоредбите за помощ на пострадалите, както и специални разпоредби за превенцията. За нея ще говоря малко повече и може би заради това на вас ви се струва, че този инструмент е ограничен по въпроса на превенцията. Нещо, което е конкретно за това ужасно престъпление, е, че наистина си играе много важна роля от самата среда онлайн и от конкретните престъпления, които се появяват по интернет като груминг или прикотването. Въпросът за блокирането наистина привлича сериозно внимание, но ние непрекъснато призоваваме и напомняме на тези, които оценяват нашите предложения, да не забравят холистичния подход на този акт. Мисля, че е много важно да се направи едно важно изявление по детската порнография. В Европейската комисия наистина проведохме дискусии дали да използваме този термин детска порнография, защото е много подвеждащ и той няма нищо общо с порнографията. Когато говорим за детска порнография, това за което всъщност говорим е ужасна злоупотреба с деца, което се случва в реалния живот. За това става въпрос в детската порнография. И единствено, за да бъдем в съответствие с международните актове, ние решихме да продължим да използваме термина детска порнография, но всъщност в редица страни в момента виждаме използването много по-подходяща термин, който е изображение на сексуално малтретиране на деца онлайн. Наскоро излезе един много интересен доклад на една опитна международна организация в тази област, Internet Watch Foundation, която показва, че измежду многото доклади 44% изображения са показвали изнасилване или изтезание на деца. 72% от пострадалите деца са на възраст 10 и под 10 години. 23% са изображения на деца до 6 години. И всичко това е много важно да си има предвид, защото за това говорим, когато говорим за детска порнография. Защо е необходимо блокирането? За да се борим с наличието на изображение в интернет – разбира се, са необходими много усилия. До този момент сме до някъде или много успешни в Европейския съюз. Винаги, когато даден вебсайт с изображение на малтретиране на деца и хостинга в Европейския съюз реакцията на правоприлагащите органи и доставчиците на интернет наистина са много бързи, така че тези изображения се свалят от интернет като цяло в кратки срокове. Проблемът обаче е, че, както всички знаем, интернет е глобално явление и множеството вебсайтове, огромното мнозинство от веб сайтове за такива извършители в рамките на Европейския съюз всъщност са разположени извън територията на Европейския съюз. Къде са те? Дори не знаем точно, защото наистина има интересни доклади от правоохранителните органи и те показват колко трудно е да се определи точно къде е местонахождението. Те дори говорят за вероятността къде може да разположи този сайт. Обикновено обаче се смята, че това става в Русия, САЩ, Китай и някои други страни, в които се разполагат тези вебсайтове извън юрисдикцията на Европейския съюз. Има известен напредък по отношение на сътрудничеството с тези страни, но то е далеч от успешно. Виждаме доклади, включително от мрежата InHope, които показват, че след два месеца след докладването за наличието на такъв е, сайт, той остава онлайн. И блокирането всъщност се явява не защото са го измислили някои бюрократи в Брюксел, то е измислено от тези, които всъщност искат да се борят в държавите членки срещу сексуалната експлуатация и злоупотреба с деца. И това е допълнително към предпочитаната мярка, която е заличаване до такива изображения при източника. Затова и правоохраняващите органи в страни като САЩ, Италия, Швеция с а, е, значителен успех използват практиката на блокирането, за да намалят достъпа до такива сайтове. Има редица доводи, изложени срещу блокирането. Нека да ги разгледаме един по един един от тези доводи казва, че това е възможно нарушение на свободата на информация, свободата на изразяване. Дес, дори тези, които качват тези изображения, знаят, че това е така, но това няма нищо общо с свободата на словото опасението, че ще създадем такъв прецедент за блокиране за злоупотреба с деца и това се разширява и за други изображения, че това може да се разшири и за други изображения, искам да повторя думите на нашия комисар Малстром. Европейската комисия изобщо няма намерение да предлага мярка, която се използва от някои страни по целия свят, за да ограничи свободата на словото за каквото и да е друго, освен за изображение с злоупотреби с деца. И това бе повторено от нашия комисар няколко пъти. И наистина това е твърдата позиция на Европейската комисия по този въпрос. Въпросът е, че лесно може да се заобикаля такава блокировка. Чухме, че има повишение на такива изобрешения от е, Великобритания. Чухме, че много от е, извършителите не са компютърни специалисти. Да, някои могат да заобиколят филтрите, но това не въжи за повечето. И за тези, които твърдят, че толкова лесно, всъщност е, предлагам ви да направим такова едно упражнение в бъдеще. Ще сложим компютър и ще видим дали толкова лесно се прави. мой колега, който може би не е много велик компютърен експерт, но достатъчно добър, на базата на различни вебсайтове и YouTube, YouTube се опита да покаже на практика дали може да се заобиколят такива филтри и не успя. И залагам, че много от вас няма да успеят. Така че наистина това е един аргумент, който просто трябва да признаем неговите ограничения. След това, защо ограничаването на гледането на такива изображения е важно. Някои почитаеми членове на парламента казаха и ние изцяло можем да ги подкрепим, че всеки път, когато се покаже изображение на сексуално малтретиране на дете, това означава, че става въпрос за истинско дете, което е малтретирано. Има и прагматична причина. Полицейските органи ни казват, че поставяйки филтри те обезкуражават извършителите, особено тези, които са най-настоятелни и това помага всъщност да се насочат и полицейските ресурси към най-опасните случаи. Може би всъщност е, достатъчно говорих за блокирането. Разбира се, с най-голямо удоволствие ще ви предоставим още информация, но очевидно това не е предпочитаното решение. Това не е магическото решение, което ще реши всички проблеми, но това е една допълнителна мярка, която ограничава достъпа до детска порнография. По въпроса за определението на деца и детска порнография. Тук не сме във вакуум. Разбира се, градим на основите правата на децата, на Конвенцията за правата на детето, която предлага универсална дефиниция на възрастта. След това, по отношение на детската порнография и дефиницията за нея, ние разчитаме на години експертни дискусии – и сериозни международни усилия, които са довели до съв... съвсем съвремени документи, като Конвенцията на съвета на Европа по този въпрос. Така че трябва да имаме предвид, че ние всъщност не можем да променим по свое желание тези неща. Просто трябва да направим необходимото, наистина, детската порнография да отчита всичките тези проведени до тук дискусии. И тук по същество определено не сме съгласни с идеята, че дефиницията на детска порнография трябва да се ограничи само до сексуални актове. Принуждаването на деца да показват интимните си части или да ги накарат да бъдат свидетели на явни сексуални ситуации. Имаме консенсус, че всякакви други форми на малтретирани деца също трябва да бъдат обхванати. Един от е, въпросите, който предизвиква известно противоречие, е въпроса за така наречената виртуална детска порнография. С други думи, изображения, които са обработени на компютър и изглеждат като истински деца, но това не означава, че винаги има пострадало лице. Всъщност, винаги е възможно наистина да има някакъв колаж, да има части от е, снимки на различни пострадали лица, които се използват, то в крайна сметка не може да се идентифицира жертвата. Всичко това може да бъде, разбира се, аргументирано, че след като няма жертва, значи не може да има и наказание. Има обаче редица научни доказателства, които показват, че гледането на такива изображения на малтретиране на деца е много сериозна стъпка към реалното извършване на такова нарушение в реалния живот такова престъпление в реалния живот. 40% от осъдените извършители по престъплението детска порнография се оказва, че преди това са, че са е, извършители в реалния живот. Това може би е възможно най-низката статистическа цифра, защото много от извършителите всъщност не са доказани, тъй като много по-трудно е да се докаже малтретирането и злоупотребата в реалния живот, отколкото в виртуалния свят, където много по-лесно се намират изображенията на хард диска на компютъра. Няколко думи по превенцията. Изцяло сме съгласни с вас, че превенцията е изключително важна. Тук по превенцията има въпроси свързани с наказателно правените въпроси. От една страна имаме задължението на държавите членки да предвидят програми за интервенция за сексуални престъпници и както показва практиката, това намалява много сериозно процента на сексуални извършители, които независимо от е, сериозността на наказанието, в един момент ще излязат от затвора и пак стават опасни. Така че много важен въпрос за превенцията е това. На второ място това е една разпоредба, която предвижда също така предаването на данни по на, на, съдебни досиета по отношение на тези, които са установени за виновни лица, които нямат право да работят с деца и тази дисквалификация би трябвало ефективно да може да се предава между държавите членки, за да се избегне рецидив. Разбира се, много други неща са свързани с превенцията. Защо не са, свързани, не са включени в директивата? Защото това е директива по наказателното право. С нас имам още един колега, който е от Генерална дирекция информационно общество и той ежедневно работи с, е, по програми за безопасност на интернет, което е гордост за комисията. И в продължение на години наистина се стремят да повишат осведомеността на децата и родителите за това как безопасно да се държат в една интернет среда. Програмата Безопасност на интернет е, всъщност има и много горещи телефонни линии в държавите членки, които са създадени точно е, за докладване на такива нарушения в е, интернет среда. Това е една неразделна, неизменна част на ефективната реакция на злоупотребата с деца, но трябва наистина да наблегна, че директивата по наказателно право всъщност не е инструмент, е, с който много можем да се разпростем по тези въпроси, имайки предвид и правното основание. Не бих искал да отнема много от времето ви. Така че мисля на този етап да спра. Още веднъж искам да повторя нашия ангажимент за много близка работа съвместно с Европейския парламент, участие в диалог. Може би не сме ние, които трябва да ви поканим, но знаем, че ще има много важно изслушане в края на септември в парламента по тези въпроси. Това ще бъде още един отличен в случай да се обсъжда отново тези и особено сложни и технически въпроси. Освен това, винаги когато имате някакви конкретни въпроси, вие имате и пълното право и ние смятаме, че е особено важно да бъдете изцяло информирани по този въпрос, така че свързвайте се да обсъждаме нещата. Благодаря. Благодаря. Е, това, което казахте, съдържаше много информация, беше много разбираемо, дори за онези, които не са се задълбочили толкова много в е, темата. Е, днес разбрахме колко многообразен е този проблем. Разбрахме, че това ще бъде наказателно правна директива и трябва да помислим къде е подходящо да работим по темата за превенцията. Това също трябва да излезе към инициатива от вас, тъй като превенцията е изключително важна. Имаме още един представител на комисията. Заповядайте. Добро утро. Сега ще отговоря на най-говорения днес език. Работя в Генерална дирекция информационно общество и медии и работя по тази част на проблема. Искам да ви разкажа малко повече за тези програми, които съществуват от повече от 10 години. Ние работим основно в областта на превенцията. През последните 10 години много от нещата се промениха а, и темата все по-често е предмет на обществено а, обсъждане. А, има някои страни членки, които чувствително повече се ангажират. А, а, имаме редица организации, с които активно а, работим заедно. Тези организации не получават финансиране от а, държавите и много мъчително набират средствата за своята работа. Това със сигурност не може да, да продължава така за в бъдеще. Само Европейския съюз да е, субсидира такива организации, защото страните членки не отделят средства. Е, искам да е, ви дам представа за размера на цялото е, начинание. Съществува един координационен център на горещите линии, които е, приемат обажданията от е, гражданите годишно при нас постъпват 100 000 съобщения за педофили. Този център работи с компетентните органи и от години се опитва да изтрие съответното съдържание от интернет, но това е борба с вятърни мелници. Моята прогноза е, че най-рано след много години ще успеем да ще успеем да е, изтрием е, порнографското съдържание от е, интернет. Като допълваща мярка сме предложили забраната по принцип, е, виртуалният свят трябва да бъде, е, е, да се регулира от същите правила, както и реалния свят. Тоест по същия начин, ако, както ако се публикуват изображения на хартия с изображения, съдържащи сексуално малтретиране на деца тези изображения трябва да бъдат унищожени, както на хартия, така е и в интернет. А, за мен е много странен аргумент и заобщо много е странна дискусията за а, блокирането на сайтове. Тук трябва да въжат същите правила, както и в реалния живот, но това никога не се обсъжда. Още една забележка, последна от моя страна, по въпрос дали трябва да има единни, наказа, единни минимални наказания вие казахте, че много от тази информация се обменя в затворени мрежи. налагането на а, такива минимални наказания ще доведе до там, че консуматорът от страната А обмен информация с консуматор от страна Б. Първият ще получи наказание от 3 месеца, втория ще получи наказание от 2 години. Резултата е странно. Мисля, че Европейския съюз ще направи добре, ако даде ясен знак и въведе а, минимални наказания и да покаже, че е, е, е необходимо такива наказания да има в международен мащаб. Благодаря, мисля, че отговорихте на запитванията на много колеги. Вие искате още веднъж думата, заповядайте. Um, really Наистина се извинявам, но понеже а, не засегнах въпроса за санкциите, искам да се върна на него. Съвсем накратко. Защо сме определили размер на наказанията? Защото това ни позволява да направим Лисабонския договор. На този етап от развитието на европейското наказателно право единственото, което можем да направим е да предпишем минимален размер на максималното наказание. Така че за конкретно престъпление директивата предвижда примерно минимален размер на максималното наказание 5 години. Това означава, че в наказателния си кодекс държавата членка може да предвиди 5 години или повече. И тогава ще е в съответствие с директивата. Това е максималният размер на наказанието. Значи това е минималният прак, от който започва максималния размер на наказанието. Както каза колегата, в размерите на наказанията между държавите членки има огромни разлики. За отделни престъпления от 2 до 15 години се движат разликите. Мисля, че е много важно едно единно послание да изпратим, да излъчим сигнал, че това са изключително тежки престъпления, които трябва да бъдат адекватно наказани със средството на наказателното право. Също така беше поставен въпроса за корпоративната а, наказателна отговорност. Също за корпоративната отговорност. Ние не твърдим, че тя трябва да е непременно наказателна. Важното е, както и в други отношения, че ние се опираме върху действащи актове. Имаше такава разпоредба в миналото, която вече се е превърнала в стандарт на международно-правните актове и без да навлизам в детайли, смятам, че това също е, е неразделна част от логичната реакция срещу престъпленията. Когато предприятия, юридически лица участват в тези престъпления или се използват за тяхното улесняване. Искам да кажа, че един от новите престъпни състави а, е свързан а, с а, това явление а, детски сексуален туризъм. Опитваме се а, да а, пресечем явление, което всъщност се развива извън Европейския съюз, но на територията на Европейския съюз има посредници, които обслужват този бизнес и смятам, че а, това също трябва да се има предвид, когато се разисква въпроса за отговорността на юридическите лица. Благодаря. Извинявам се, че ви отнех толкова време. Благодаря. Наистина беше необходимо, защото Колегите помолиха за тази информация. Госпожа Макларкин, след това докладчицата. Когато казвате максимален размер на наказанието, лишаване от свобода, имате предвид пълния размер на наказанието или максималния размер? Защото максималния размер максимален размер или имате предвид, имаме предвид, че в наказателния кодекс на държавите членки се залага най-малко този максимален размер. Как се изпълнява наказанието е от компетентността на държавите членки и това се определя с присъдата. Възможно е в някои страни да се предвиди пробация преди да се мине към лишаване от свобода, но тук не можем да постигнем никаква хармонизация. А, значи ние имаме предвид разпоредбата за наказанията в наказателния кодекс. Ясно ли? Е? Не, това е минималния размер на максимал... Миним... минимума на максималния размер. Това тук е начин на изграждане на наказателно-правната норма на европейско равнище. Това е директива. Значи, когато директивата казва наказание най-малко 5 години, това е, е редакцията, която използваме. Това означава, че в държава А наказателният кодекс трябва да предпише за определено престъпление, предвидно в директивата, максимално наказание 5 години или повече. Тоест, ако по принцип е, една държава има висок размер на наказанията, може би ще бъдат 7 или 10 години максимален размер на наказанието, в зависимост от националното законодателство. Това, което казваме, е, че максималният размер на наказанието в наказателния кодекс не може да бъде по-нисък от това, което сме предвидели в директивата. И така, госпожа Макларкин, трябва да приемем това като минимален размер на максималното наказание. Госпожа докладчицата. Благодаря за добрата и според мен много конструктивна дискусия, която водихме днес сутринта. Е, няколко бележки. Много съм изненадана от изказването на комисията, от това, че те от една страна казват, че те избират многостранен подход, от друга страна обаче за превенцията казват, че това всъщност е наказателно-правна мярка, която се взима с тази директива. Мисля, че въпроса на превенцията и сме единодушни в нашата комисия играе много важна роля и трябва да залегне и в тази директива. Що се отнася до размера на наказанието, е, можем да продължим да дискутираме за това дали е, е необходимо Европа да разработи един наказателно-правна система. Ако го направим, трябва да го направим за е, цялото наказателно право и не бива да се ограничаваме само в една сфера защото по този начин ще е, настъпи истински хаос в наказателно-правните системи на страните, е, страните членки и това ще доведе до а, а, пълен хаос. Всичко а, всичко, което правим тук, а, а, го правим възоснова на принципа на пропорционалността а, на изразходваните средства и постигнатия резултат, дори когато става дума за малтретиране на деца. Мисля, че тук този принцип на съразмерността трябва да се приложи. Що се отнася до въпроса за блокирането, наистина можем дълго и ожесточено да дискутираме. Става дума тук а, а, не става дума за това, че трябва да има свободна комуникация между а, извършителите. а, Естествено, че е, показването на изображения, съдържащи сексуално мататирани деца в интернет е наказуемо и то трябва да се изтрие. Е, както се изтрива в друга връзка, примерно следящ софтуер за банкови операции. И след като изтриването е решение, когато е свързано с банкова операция, тук когато става дума за деца, става дума за вече извършени престъпления, след като изображенията са в интернет, това да не може да стане и да трябва да въвеждаме някакви блокади, тъй като а, а, а, защото когато наложим блока, за да наложим блокада, ще ни е необходима инфраструктура, която може да бъде използвана за контрол на комуникационните потоци. Не искам да вменявам на комисията, че иска да направи такова, но на нас това не се случи в Германия, когато обсъждахме този въпрос и много бързо започна да се говори за това какво още можем да блокираме и вече не ставаше дума за забранено съдържание, а за, просто за нежелани съдържания, съдържания, които не толерираме. Според мен това ограничение е на свободната комуникация, което не бива да се насърчава в Европа. И мисля, че трябва да се съпротивляваме срещу това още в зародиш трябва да засили международното сътрудничество. С това също съм съгласна, примерно с Съединените щати, за да можем по най-бързия начин да изтрием съдържанието. След като може за други сфери, трябва да може да стане и тук опита показва, че определено съдържание в интернет може много бързо да се изтрия, ако искаме. А, а блокадите и филтрите могат много лесно да бъдат а, заобикаляни а, а, и то, когато хората старателно се е, опитват да прикрият е, е, публикуваната информация. Ние знаем, че детската порнография просто не може, не може да се намери просто така в, е, в е, интернет. Имам предвид мрежите peer-to-peer, нали, онова, което не се случва в публичното интернет пространство. Там трябва да насочим вниманието си, тъй като там опасността е много по-голяма, не в веб пространството. непрекъснато трябва да имаме предвид дали а, а, средствата, които ще се определят са съразмерни, са пропорционални. Дали, трябва да мислим дали искаме да създаваме такава европейска структура за блокиране на съдържание. Аз лично съм решително против, защото няма да можем да предотвратим това, което ще се случи в Англия, в Скандинавия и така нататък. Благодаря. А, още нещо, което е много важно според мен. Е, станала една глупава грешка, която ще ви направи впечатление. Изменение 14, е, член 2 по точка Б е, тире И. Там е изпуснато понятието за реалното изображение. Това беше, това беше грешка, просто е изпуснат е, тази дума е изпусната. Там, където става дума за реално или симулирано изразено сексуално поведение. Това трябва да се добави. Да не трябва да пишете излишни изменения. Това беше техническа грешка. Добре, дебата беше много интересен. Мисля, че можем да го продължим, но за съжаление нямаме време. до 16 юли, петък, 12 часа на обяд. Имате време да внесете вашите изменения. Дебатът ще продължи, защото чак на 28 септември ще гласуваме този доклад в комисията. Петък, края на тази седмица, срок за внасяне на измененията на 28 септември ще бъде гласуването в комисията. Благодаря на комисията за а, отличната а, намеса. Извинявайте, че бях толкова строга, но не е хубаво, когато колегите си изразяват мнението, а вие говорите помежду си. Ние изслушахме много внимателно, което вие казахте. Очакваме от вас да направите същото. Благодаря на колегите, които работиха на докладчика, на докладчиците в сянка. Преминаваме към последната точка от дневния ред за гражданската инициатива. Аз първоначално се запитах какво е това. Но когато човек навлезе в темата, установява колко, а, колко глупости сме направили с Лисабонския договор. Не само съвета, който нищо не прави, а, но и една гражданска инициатива, на която хората се нахвърлиха. Тая гражданска инициатива не, мож, не може да работи. Кой е гражданин, кой може да подписва, кой контролира някой гражданин или не е гражданин. Госпожа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 съм съгласен на 100% с това, което каза госпожа Дорис Парк. Гражданската инициатива беше определена като една от най-важните промени в е, Лисабонския договор, обаче но не беше достатъчно добре описана в Лисабонския договор. И сега всички институции се опитват да създадат една рамка за тази гражданска инициатива, така че гражданите да получат повече права и да не останат разочаровани. Така че те да имат възможност да влияят върху законодателство. Сега изведнъж се оказва, че това не става за нищо. А, ние ние не искаме по този начин, чрез гражданските инициатива, комисията да бъде наводнена от някакви идеи, да трябва да взима становище по въпроси, по които изобщо не е компетентна. От друга страна, ние не желаем гражданската инициатива да бъде блокирана сама по себе си. Какво трябва да направим? Мисля, че при гражданската инициатива трябва да се концентрираме на няколко основни теми. А може би малко така по-философско ще бъде това, което кажа, но защо изобщо предвидихме тази възможност в договор? Ако правилно разбирам, го направихме за това, защото от години повтаряме, че има голяма дистанция между гражданите и европейските органи и че гражданите много често казват уния там и нези тук и тази близост с гражданите непрекъснато липсва. За това, ако гражданите се организират така, че могат да съберат 1 милион подписа, имат право на гражданска инициатива. Комисията представи зелената книга, бяха проведени консултации а, и започнахме да мислим по въпроса по какъв начин да създадем една рамка за тази инициатива, така че тя да бъде работеща. А, както четах, има около 300 неправителствени организации, които отговориха на призива на Европейската комисия. Не от всички държави, но а, все пак а, е, се оказа, че информацията не е достатъчно добре разпространена. Някои изобщо не знаят за тази възможност. Не знам дали а, една зелена книга е достатъчна, за да информира гражданите. Мисля, че не е достатъчна неправителствените организации всъщност са доста добре организирани и спрямо от тях ние трябва да вземем една проактивна позиция. Трябва да се опитаме да разберем какво мислят те по въпроса, какви е, готови граждански инициативи имат вече. Но преди да стигна до регистрацията и до допускането, ще се спра още малко на въпроса за информацията, тъй като ние в нашата комисия отговаряме и за комуникацията, за комуникацията с гражданите в Европейския съюз. Така че моят въпрос е кой трябва да информира гражданите за гражданската инициатива? Ако е, определени граждани или организации са на мнение, че трябва да събират подписи, към кого трябва да се обърнат, на кого трябва да пишат на Централата, на Европейската комисия или да ангажират и информационните мрежи, които работят в Европейския съюз и не са споменати в нито един договор. Е, е, имам предвид ЕУ Директ и така нататък. Мисля, че това е много важно. Може би в нашето становище, за което имаме време до септември, можем да помислим по какъв начин да се обърнем към гражданите, какво можем да направим и какво не можем да направим, за да не имаме хиляди инициативи, които комисията да е принудена да отхвърли и което ще доведе до разочарование у гражданите. От друга страна, трябва да насърчим активността на гражданите. Трябва да ги насърчим да участват в европейското законодателство кой трябва да ги информира, а, кои центрове е, могат да бъдат мобилизирани. Трябва да видим до какви центрове, до какви източници на информация има достъп гражданите и кои от тях са компетенти. Има много въпроси. Регистрацията е лесна, но какво става от, от тук нататък? Какво става с допустимостта? Европейската комисия ще отхвърля предложенията, които не са съвместими с европейската политика и с договорите. Но какви са условията, какви са критериите, които ще ни помогнат да, да разберем доколко е сериозна е, една инициатива. Някои казват 300 хиляди, други казват няколко десетки хиляди а, или пък депозирането на определена сума в комисията, за да започне събирането на подписи. Това могат да бъдат както това юридически лица ли трябва да бъдат или физически лица, неправителствени организации или отделни лица, защото с тази инициатива ние се обръщаме към гражданите. Изобщо има купища такива въпроси също така колко, с колко време разполагаме за събирането на подписите. Тук мненията също доста се разминават. Аз разгледах формуляра, не знам дали сте го виждали, но ако правилно разбрах, за един подпис, положен на хартия, са ни необходими 4 страници. Нека да помислим за околната среда и за горите. Е, тоест всичко това трябва да се опрости. След 15 опита за гражданска инициатива, според мен трябва да направим преглед на уредбата. Трябва да видим дали всичко, което е предложено, работи добре на практика и дали не трябва да се променят процедурите. Много се надявам, или не, ще го кажа по друг начин. Европейския парламент а, а, има много важна задача. Трябва да бъдем активни в създаването на една рамка, която е достатъчно добра за употреба от гражданите. От друга страна, ние трябва да служим като а, трансмисионен канал към гражданите, за да могат гражданите изобщо да разберат, че за тях е предвидена такава възможност. Не знам дали достатъчно добре мога да формулирам това, което а, искам да кажа. А, искам да направя така, че комисията да не бъде бомбардирана с идеи, които не са реалистични, не са конструктивни. От друга страна, обаче, ние трябва да се възползваме от възможността за гражданската инициатива, за да може активните кръгове в Европа да могат да подобряват европейското законодателство и Европейския съюз. Ние можем да им послужим като информационен канал. Втория, второто за мен е принципно положение е следното. Трябва да използваме онова, с което вече разполагаме. Онези центрове, онези организации, които вече съществуват, трябва да работят за гражданите и трябва да станат проводници на тяхното мнение. В началото на септември ще ви представя документ. Очаквам с нетърпение вашите бележки и се надявам да работим добре. Благодаря. Госпожа Ханибал. Благодаря, госпожо председател. Замествам колега, която ме помоли да каже няколко думи от нейно име и ще премина директно към това, което тя искаше да ви предам. Мнението на Комисията по култура и образование трябва да се насочи в тези области, в която самата комисия може да използва своите правомощия, което разбира се е съвсем разумно. Първото от тях, разбира се, е комуникациите. Евро... Инициативата, гражданската инициатива има конкретни правила и тези правила трябва да бъдат използвани, разбира се, за дебати в организациите на гражданското общество и не трябва да бъдат бюрократично ограничени, защото искаме хората да участват. Основната цел на инициативата е всъщност да се създава европейско публично пространство. Затова искаме да се направи необходимото това да не е просто един инструмент на големите международни организации, които се занимават с бюрокрациите. Искаме просто да дадем на хората възможност да изразят гласа си и това да бъде възможно най-достъпно до гражданите и до малките организации. Следователно, смятаме, че трябва да се осигури техническа подкрепа на организаторите на гражданската инициатива чрез лице за контакт за събиране на информацията. Един, един формат за събиране на подписите трябва да бъде създаден, както и възможност за превод на всички езици на Европейския съюз. Това ще даде възможност за по-добро запознаване с предложението в целия Европейски съюз и ще увеличи възможността за подкрепа. Така че смятаме, че всичко трябва да бъде наистина преведено на всички официални езици. Освен това, където има предложения, касаещи младсинствените езици в европейски език, те също трябва да бъдат преведени при такива конкретни обстоятелства на тези езици. Смятаме също така, че трябва да ангажираме младите хора не искаме да ограничаваме достъпа така, че да изключваме хора. Искаме да ангажираме колкото се може повече младите хора, защото очевидно и те имат правото да участват и трябва да бъдат насърчавани. Затова смятаме, че минималната възраст трябва да бъде намалена на 16 години. Зная, че в някои страни това е възрастта за гласуване и мисля, че много от тях ще приветстват възможността за участие и те могат много да допринесат. Освен това говорим тук за мотивиране на младите хора и смятам, че това наистина ще мотивира младите хора да участват все по-активно в такава една инициатива и това е нещо, което наистина трябва да направим. Също така, за да увеличим демократичния елемент и да намалим минималния брой на държавите членки като квота да бъде 7 и това ще съответства на други разпоредби от други договори и това ще даде отново възможност за по-добър достъп. Мисля, че Комитета на регионите е съгласен с това предложение и ние трябва да го подкрепим. Като демократичен орган, който отговаря пред хората на Европейския съюз, Европейския парламент е такъв, и ние не трябва да забравяме, че ние сме този демократичен орган и трябва да изпратим ясен сигнал, че това е инициатива, в която искаме хората да участват. Затова смятаме, че за да насърчаваме хората да участват, да участват, трябва да имаме някакви критерии за допустимост и за това предлагаме ограничението да бъде 500 000 подписа, за да се набере подкрепа за дадена инициатива. Това също бе предложено и от докладчиците от Комисията по конституционни въпроси и ние подкрепяме това предложение. Вържия. Има госпожа Гържия. Да, благодаря, госпожо председател. Напълно съм съгласна с уводните ви думи. Няма да повтарям, аз бих очертала същите проблеми, както тези, е, които вие очертахте в подкрепата си, е, сега по-сериозно. Е, благодаря на госпожа докладчика за това, че вече организира среща между нас, за да започнем работа. Очертава се консенсус и трябва да се види какви са точните предели на тази гражданска инициатива и какви са последствията от нея. Нали, ние мобилизираме избирателите, е, пораждаме от тях някакви убеждения и накрая се оказва, че комисията ще проучва инициативата и как тя може да бъде осъществявана. А, значи, тя трябва да бъде гъвкава инициатива а, е, с възможност за участие на максимален брой хора при максимално информиране. Наистина, това, което казва докладчикът е вярно. Това е, е средство да обучим гражданите. Това е педагогическо средство да научим гражданите какви са точно правомощията на Европейския съюз, какво се вписва в тези правомощия. Така че, мисля, че гражданите са в сърцевината на компетентността на нашата комисия. Гражданството е предмет на нашата работа и за това трябва да а, направим така, че максимално рано да могат хората да се възползват от тази инициатива 16 години, примерно, с възможно най-малко бюрокрация. Защото няма а, някакви реални последици. Това е един начин на приобщаване, на ангажиране. Разбира се, трябва да внимаваме а, с защитата на личните данни. А, това, което ни се предлага за момента, няк... поражда известни рискове. И също така, трябва да се събират подписи по най-елементарния начин, поне в началото. Аз бих казала максимално упростяване, максималност – средство за комуникация, да, средство да се обучат гражданите да бъдат такива, да. По този начин трябва да се формира инициативата и да се използва инициативата и мисля, че трябва да бъдем много внимателни а, с тези инициативи, иначе а, няма да бъдем вече най-демократичната институция на Съюза. Господин Морис за представление тега темату. Сказам... се. Благодаря на госпожа Тун е, за изложението. Съгласен съм с това, че най-подходящата институция е Европейския парламент Е, наше задължение е да използваме всички канали за информиране на гражданите. Аз съм убеден, че трябва да е, съвсем сериозно да обмислим е, решението за тази инициатива, така че то да не я убие. Може да помислим за в бъдеще подписите да бъдат е, в електронен формат. Много, в много страни членки вече подписа не е необходим на хартия, достатъчно да има електронен подпис. Това е едното. Е, второ, важно е качеството на предложенията, които постъпват е, чрез граждански инициативи. Важно е това да не е хаотична сбирка от предложения, и според мен трябва да има някаква минимална бройка подписи, които трябва да бъдат събрани, например 40 000. Става дума също така и за това тези инициативи в юридическо отношение да бъдат формулирани. Аз смятам, че гражданската инициатива е чудесно начинание. Госпожа Маклаклин. Е Със силно подкрепям принципа, залегнал в основата на инициативата. Мисля, че инициативата ще помогне да се преодолее така демократичния дефицит, който сме установили. Но има някои проблеми с уредбата в момента. Мисля, че трябва да бъде много по-елегантни, много по-открити към гражданите, да е лесна инициативата за използване от тях. А, ние можем да постигнем това, защото ги представляваме. Че значи, като подписвате, ако се иска паспорт или ЕГН, това е пречка за хората. За това трябва да помислим. Мисля, че трябва да бъде много прозрачни. Комисията е много прозрачна за допустимостта и недопустимостта. Трябва да има възможност за обжалване. Ако сте събрали 300 хиляди подписа и ще ще се стигне до 1 милион, трябва вече да се вслушате в хората. И какво ще стане, ако се съберат 1 милион подписа? Какво ще стане и в какъв срок? И тук трябва пак да създадем впечатлението, че, случаме, че се вслушваме, защото ако това не го направим, няма да бъде инициативата ефективно средство. Благодаря за дадената ми дума, госпожо председател. Първо искам да споделя някои общи мисли за инициативата. Няма никакви причини да се противопоставяме на инициативата. Европейският съюз се превръща в демократична общност той не може да се сравни с държава, но фактът, че гражданите могат да участват в демократичния процес чрез изборите за Европейски парламент, е, могат за, за президент, е, за, да участват в референдуми и да внасят такива инициативи, е доказателство за демократичност. Лисабонския договор предвижда а, е, такава инициатива и тя е едно от средствата за ограничаване на демократичния дефицит в Европа. В момента кризата ни е економическа, финансова, политическа. Когато има криза, хората винаги губят доверие в демократичните институции, в институциите по принцип. За това се зараждат недемократични движения, неонацисти и други подобни, които и сега се опитват да експлуатират кризата, да се възползват от нея и да подкопаят основите на демокрацията в Европейския съюз. Някои проучвания показват, че подкрепата за демокрацията се стопява в момента демокрацията отстъпва. Такова е времето, че демокрацията отстъпва, а не се развива. Економист показа проучване, според което ясно се очертава този спад на подкрепата за демокрацията. Затова ясно трябва да подкрепим инициативата. В директивата има някои проблеми наистина. Комисията се опитва максимално да осложни процедурата. Това не е добре. Мисля, че не трябва да правим нищо по отношение на допустимостта. Според мен 300 000 подписа е, е твърде висок прак. Трябва, трябва да имаме а, а, поне а, 100 пъти по-малко подписа, за да се внесе инициатива. Преди беше друга идеята. Една трета от гражданите от една трета от държавите членки да участват. Това не е толкова добра идея, но а, не е и лоша, защото по този начин всички европейски граждани могат да имат отношение към една инициатива, не само ограничена група хора от един регион. Аз бих наблегнал на упростяването на процедурите. Не трябва тези процедури, които съществуват, да се осложняват е, допълнително. Мисля, че съветът и комисията трябва малко да си променят позицията в това отношение. Благодаря, госпожо председател. Напълно съм е, съгласна е, с току-що казаното. Мисля, че 300 хиляди подписа е прекалено. Между 50 и 100 хиляди е достатъчен начален прак. Но е, се поставя въпрос, ако първоначалното условие е 50 хиляди, кога ще се достигнат 1 милион? Трябва ли да се слага ограничение на съдържанието? Мисля, че това не е редно. Трябва тук е, да се опрем върху първичното право на Европейския съюз. Например, един въпрос, който често се поставя е, е седалището на Европейския парламент. Сега в момента има разногласие дали то да продължи да бъде Страсбург. Мисля, че гражданите трябва да е, имат на свое е, разположение е, това средство, но трябва да е ясно кое не може да бъде предмет на гражданска инициатива. И е добре да се конкретизира какво ще стане точно, какви ще са последиците след събирането на необходимия брой подписи какво ще стане по-нататък. Дали ще се приеме някакъв регламент, дали ще се приеме някакъв друг акт, въобще какво ще стане. Э, Благодаря, госпожо председател. Э, драги колеги, мога само да изразя съгласие э, с, колеги, с колегата Зел. Измуж е, и искането е, за разширяване на демократичния процес в Европейския съюз. Както и за придаване на по-голяма тежест и е, разширяване на ролята на Европейския парламент. Защото депутатите са най-добрите символи на демокрацията в Европейския съюз бányакitermelés tárgyában 408. И така, а, тук, например, можем да се запитаме а, а, за мините и за цианидните методи на добиване в мините на е, използваеми. Там имахме 80 гласа за и 48 против. Комисарят и комисията ревизира тази резолюция, която бе гласувана с голямо мнозинство, като позволи използването на цианиди по-нататък в производството, в минодобива. Това е само един пример за начина по който се погазва нашата воля. Всъщност Европейския съюз по тази причина е в неравновесие. Следователно тук има проблеми с демокрацията. Ако а, великите а, е, сили а, могат да налагат по този начин а, волята си, ако економическите интереси по този начин диктуват законодателството противно на решенията на парламента или на гражданите, не може да се говори за демокрация, а за дефицит на такава трябва да се говори. Следователно, трябва да направим всичко възможно да укрепим парламентарната и гражданската демокрация. Мисля, че Европейският парламент най-добре може да отстои укрепването на тази роля на гражданските инициативи. Е, <laughs> Мисля, че трябва да оставим госпожа Роза Тун да работи до септември. Аз самата трябва да кажа, че аз имам големи съмнения относно ефективността относно разочарованията, които ще събудим с една такава инициатива. Всички, които участват, е, ще смятат, че ще има закон, който ще реши нещата по начина, по който гражданите са го поискали. Така не стават нещата в, е, е, в демокрацията. Аз не съм против участието на гражданите. А, аз знам Знам, че по този начин ние ще събудим едни очаквания, на които няма да можем да, няма да, можем да отговаряме. А, Примерно писмените обяснения в парламента, аз не подписвам нито едно от тях, защото според мене моята задача не е такава, не е да подписвам писмени е, е, обяснения, а да обсъждаме предложенията, законодателните предложения, подадени от комисията. Мисля, че с гражданската инициатива събуждаме очаквания, които само ще разочароваме. Надявам се Роза Тун да направи нещата такива, че да може да се направи нещо смислено, нещо, което да не ни създаде големи затруднения. Аз, аз съм много скептична. Роза, ако искаш да кажеш нещо, кажи. Да, благодаря. Аз също мисля така. Ще продължа на полски. И аз мисля така. И за да не го осложнявам повече, ще кажа, че не съм обяснила много неща, които също се появяват като проблеми. Примерно какво става с защитата на данните, какво правим по-нататък с тези подписи, къде се съхраняват те, колко информация трябва да се подава във връзка с подписите. Комисията има списък от такива документи какво става с гражданите, които живеят в друга държава. Какво ще стане с гражданите, които имат право на глас в една държава, в друга нямат право на глас? Мисля, че с а, максимум добра воля към и отвореност към гражданите ще успеем да се възползваме от тази възможност. Трябва да гледаме на гражданската инициатива като на шанс шанс за това гражданите наистина да се възприемат като граждани и да могат да влияят върху законодателството. Но е предизвикателство към всички нас, които сме се събрали тук и към съвета. Имаме нужда от тясно сътрудничество между съвета и комисията. Приключихме дискусията по тази тема. Желая ти е, много успех в изработката на смислен документ. Е, преминаваме е, към точка 11 от дневния ред. Получихте ги през нощта. Мисля, че ги одобрихте. Никой не е против. Точка 12. Някой от колегите иска и да каже нещо по точка разни. Тогава желая на всички е, чудесна вакансия, почивка. Желая същото и на преводачите. Ще се видим отново през септември.